So, ladies and gentlemen, dear... И така, дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли. Вече минаха 8 минути от обявеното начало на заседанието. По-добре да започваме с тази кратка сесия за днес. Едно обяснение по отношение на дневния ред. Точка 7, обмен на мнения с колегата Жоал Вале де Алмейда ще бъде отложена за едно по-късно заседание, тъй като те все, той все още чака да получи своите документи в Лондон, така че това се отлага за по-късна дата. По отношение на последните развития на ситуацията в Либия и това, което се случи на конференцията в Пелин, предлагам да добавим една нова точка 11б обмен на мнение с Фернандо Джентилини, който е управляващ директор за Близкия изток и Северна Африка към външната служба. Това ще се случи утре в 1 часа. Надявам се, че ще одобрите това предложение. Чудесно. В такъв случай дневния ред е прият. Имам едно съобщение към вас, което искам да направя като председател. Ако седите тук и ако има хора, които са поканени да говорят, е много изнервящо, когато тази врата, може би дори на всеки 30 секунди, някой трябва да стане, да излезе или пък да влезе в залата, не можеш да се концентрираш. Наистина това притеснява ораторите и поради тази причина сме решили, че когато ще правим обмен на мнения с гостуващи оратори, ще помолим хората да използват страничната врата. По този начин ще бъде малко по-тихо и ще бъде по-лесно на нашите оратори. Разбирам, Ракел, че това се случва на всяка заседание и когато имаме обмен на мнения. Давам думата на господин Бутикофер. Бих искал да ви поканя да направите още едно съобщение, свързано с това, че вече сте заместник председател, ако искате. А, бих искал да ви кажа малко повече във връзка с моите заместник-председатели. За момента има само едно такова лице, това е включено в дневния ред на заседанието на координаторите, което ще започне в 16.30. Единственото, което мога да помоля е трите групи, които участват, е да намерят някакво решение, защото така не могат да продължат нещата. Има определени причини, поради които има заместник председатели на комисиите – все трябва да можем да намерим една дама. Не може да е толкова трудно. По този начин всички ще се справим заедно трите групи. Нещо трябва да се свърши. Искахме обаче това да бъде обсъдено в заседанието на координаторите след половин час. Междувременно, решихме, че ако комисията не може да избере заместник председатели, то тогава можем да помолим членовете, които имат най-дълъг стаж, да председателстват заседания. Това е единственото решение, което имаме, защото ако мен ме няма. Говорих вече с Рейнолд. Не, аз си помислех, че той най-дълго време е бил при нас, но всъщност има други колеги с по-дълъг стаж. Тримата са от НП, което също не е добра идея. Освен това всичките са мъже, така че и това не ни помага. Добре, това ще продължим да го обсъждаме по-късно. Стигаме до точка 3 обявление на председателя във връзка с решенията на координаторите. И в връзка с правило 214, заседанието ни на 4 декември, на 9 и на 10 януари, всички тези заседания са качени на страницата на АФЕТ и можете да видите съответните протоколи към документите за днес. Искам да обявим и протоколите от 6 и 7 ноември, от 25 ноември 2019 година и с това стигаме до точка 5. Първо разглеждане на проекто становището във връзка с включването на споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за реадмисия на лица, които пребивават без разрешение. Искам да дам думата на колегата Петрас Остречевиш, който е докладчик. Благодаря. Имаме едно споразумение между Европейския съюз и все още така наречената република Беларус. Надявам се, че страната ще продължи да съществува за в бъдеще. Колеги, трябва да ви напомня, че тези две споразумения може би е удачно, уважаеми господин председател, да ви запозная с двете, с двете изнявете споразумения по които всъщност изготвяме становище. Става въпрос за реадмисията и улесняване на облегчаване на визовия режим. Всъщност тези две споразумения са част от инициативата за източното партньорство. Миналата година тази инициатива стана на 10 години. Става въпрос за насърчаване мобилността на гражданите при една сигурност – на ситуацията, улесняване, облегчаване на визовия режим и реадмисия. Искам да ви напомня, че Беларус се движи бавно по отношение на източното партньорство. Като цяло нямаме особено големи постижения в взаимните споразумения с Беларус. И все пак Съгласно решение на съвета от 2011 година, започнаха преговори през 2014 година и ни отне 5 години, за да можем да сключим тези две споразумения. Успяхме да постигнем известна степен на напредък, особено по отношение на правните части на тези две споразумения. Разбира се, ситуацията не е напълно идеална по отношение на Република Беларус – Нека да кажем, че облегчения режим на предвижване между Европейския съюз и Беларус е свързан с това, че ще подпомогне контактите между хората. Също така, това ще доведе до по-резултатна работа между нас и гражданите на тази държава. Трябва да призная, че политическата ситуация в страната остава доста сложна. Наскоро бяха проведени избори месец ноември 2019 година, които се срещнаха с много сериозни критика от страна на ОИСР. Можете да видите съответните доклади. Искам да кажа, че международните стандарти за международни универсални свободи, например човешките права също. Има какво да се желая по тях. Политическата опозиция се е поставена под сериозен натиск от страна на режима в Минск. Трябва да спомена, че някои държави членки на Европейския съюз все още имат критики по отношение на политиката на Беларус – по отношение на ядрената безопасност, както и атомната централа в Островец, която предстои да бъде завършена скоро. Тя не отговаря на високите изисквания за ядрена безопасност в Европейския съюз. Като имаме всичко това предвид, И като имаме за цел да засилим контакта между хората и страните, струва ми се, трябва да подкрепим тези две споразумения, а именно споразумение за облегчаване на визовия режим и споразумение за реадмисия. Както казах, те вървят заедно, за да можем да имаме пълен набор от необходими правни изисквания. Поради тази причина бих ви помолил за подкрепа по отношение на тези две становища, защото от нас се очаква като комисия да излезем с становище. Колегите от Либе ще вземат окончателно решение и с това бих искал да приключа своята наистина кратка презентация. Призива ми е, моля ви, Допълнително обърнете внимание на пълното спазване на всички основни права и свободи. И че тези хора, гражданите на Беларус, не просто трябва да могат да пътуват до Европейския съюз, но да могат да се радват на всички тези права и свободи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви много, колеги. Сега можете да направите коментари по 5 и 6 точка, тъй като колегата докладчик ги коментира и двете. Докладчиците в сянка, Сандра Каниете. Благодаря на Петра Состревичу за двете изготвени сценовища. Подкрепям облегчаването на визовия режим. Първа стъпка преди отменяне на визите. По такъв път се движат и Албания, Грузия и Украина. Смятам, че това е много важна крачка за задълбочаването на личните контакти между хората от Беларус и европейските граждани. Това е важно, защото в момента в Беларус нещата са потискащи и реално свободни и честни избори така и не са се провеждали скоро, независимо от всички препоръки на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Това би било също и стратегическа крачка за намаляване на руското влияние в Беларус. Важно е да се има предвид, че се правят усилия за подновяване на съюза между, Съвет, между Русия и Беларус и може да се стигне до сериозна загуба на политическата независимост на Беларус. И така подкрепям тези две споразумения и призовавам и останалите колеги да го направят. Благодаря. Норберт Нойзер е докладчик Сянка от социалистите и демократите, но го няма. Иска ли някой друг да се изкаже от името на социалистите и демократите? Не от зелените. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на Петра за изготвеното становище. Разбира се, ние, зелените, подкрепяме споразумението за облегчаване на визовия режим, но не сме съгласни е, то да бъде обвързано с споразумението за реадмисия. Като цяло позицията ни е, че трябва да се облегчи визовия режим, тъй като, както вече беше споменато, личните контакти между хората там и хората в Европа са много важни и трябва белорусците да имат възможност да посещават Европа много по-лесно, отколкото го правят сега. Знаем, че гражданите трябва да видят как се живее тук в Европейския съюз – както и Сандра спомена, трябва да се има предвид, че Руската федерация напоследък предприема стъпки за привличане на Беларус обратно към Руската федерация, така че е много важно да се даде възможност за развитие на отношенията с Европейския съюз. Тези отношения вече са се подобрили и подкрепяме резолюцията. Благодаря. Благодаря. Тири Мариен. Благодаря, господин председател. Нашата група със сигурност ще подкрепи тези две споразумения и след това въпроса за връщане в националния парламент, аз мога да кажа, че Беларус беше страна тогава, която перфектно оказваше сътрудничество по отношение на реадмисията, по отношение на визите. Всички ние сме съгласни с твърдението, че развитието на демокрацията означава и обмен и не можем да не подкрепим този договор за опростяване на визовата процедура този договор, както каза нашия, това споразумение, както каза нашия докладчик, беше вече подписано и изглежда, аз не знам кой отговаря, дали е, е Беларус или Европейската страна са отговорни, обаче това споразумение беше вече подписано и въпроса, който е, възниква е всъщност е, въпроса за цената на визите и тази цена ще се увеличи от 2 февруари. Аз мисля, че посланника на Беларус в своето изказване попита дали е, не може да се запази цената от 60 евро, която е, всъщност е, съответства на споразумението. Сега 20 евро за нас не е голяма сума, обаче 20% за млади хора, студенти, които идват в Европа, не са толкова малка сума, така че господин председател, аз подкрепям двата доклада с ако е възможно да се запази периода, който беше договорен и също евро, цената на визите да се запази 60 евро. We'll your... Благодаря. Може би ще имаме възможност да се спрем на темата след малко, когато дадем думата на представителите на комисията или на Петрас. Но първо нека да видим някой да къде искали думата. Не от Обединената левица, не. Европейската комисия. Всъщност има още желащи да се изкажат Михаил Галер. Благодаря, господин председател. Естествено, аз също подкрепям тези две споразумения, тези две предложения. И мисля, че в политическо отношение ние сме едини, че ако остава дума за режим, е, мисля, че това не е подходящо сега като стимул. Е, Петра също е, засегна и изборите. Това всъщност беше, може би, най-лошия избор от 90-те години насам. Едно странно поведение, например, по време на последните демонстрации, когато ставаше дума за това, че и опозицията е демонстрация демонстрирала срещу тези опити за за вземане от руска страна. Няколко седмици обаче Павел Северенец от християн-демократите отново полу... беше задържан за 30 дни производството още е висящо и е, той е задържан по причина, че е участвал в тези демонстрации. И всъщност е, става дума за това, че е, наистина трябва да се противодейства на тези опити на Русия. Смятам, че паралелно към този процес ние ясно трябва да посочим, че очакваме репресиите по отношение на опозицията най-накрая да бъдат прекратени. Още веднъж искам да засегна цената на визата комисията. На мен беше казано, че от февруари е, цената дори ще се увеличи на 80 евро. Аз смятам, че на практика това е не опростяване, а точно обратното отежняване на цената на визата, така че бих искал да попитам от е, компетентните органи, от изпълнителната власт, дали изобщо е, може да се приеме подобна цена. Благодаря. Благодаря. Други желащи да се изкажат? Не. Има ли представител на комисията от външната служба? Обикновено винаги присъстват. Присъстват, но не искат да вземат думата по тази тема. Имаме обаче въпроси. Кой е отговорен за увеличаването на цената от 60 на 80 евро? Комисията няма желание да отговори на въпроса Петрас. Не можем да заместим представителите на комисията или на съвета, господин председател, но доколкото знам, тъй като става дума за облегчаване на визовия режим, а не за либерализация на визовия режим, трябва да се има предвид, че това са две различни понятия. И може би като първа крачка от двете страни, това вече е добро начало. И цената, която е договорена за беларусците след влизане в сила на това спорение, всъщност споразумение, ще бъде 35 евро. Така че това е доста голямо подобрение. И 35 евро не е малко за гражданите на Беларус, където средната заплата е около 300 евро. Но все пак това е едно намаление и гражданите на Беларус ще имат право да участват да, да, на престой. престой в Европейския съюз в рамките на 90 дена на всеки 180 дена. Тоест на всяка половин година. Това не се прилага, разбира се, за Дания. Обединеното кралство и Ирландия. При преговорите Беларус настояваше на някои разпоредби, които не са приемливи за нас, тъй като ние сме е, демократични страни от външната служба Ана Рунголе. Отговарям за Беларус във външната служба на Европейския съюз. А, по, исках, получихме същото искане е, е, от беларуските власти да се замразят е, цените на визите на 60 евро. Утре ще има среща на работната група по визи в е, съвета където ще се обсъдят цените, ще се разгледат и възможностите свързани с правните норми, залегнали в визовия кодекс на Европейския съюз. Благодаря. Има ли допълнителни коментари? Не. В такъв случай графика. Крайен срок за подаване на изменения 3 феврари. На 19 феврари гласуване в АФЕД, 3 март водещ, гласуване в водещата комисия и гласуване в пленарна зала на по-късно. Не е потвърдено кога. Както съобщих, следващата точка на мена на не, ние с Жоа Вале де Алмейда ще се проведе на следващото ни заседание. Сега преминаваме към заседанието на координаторите. Моля да останат само онези, които имат право да присъстват на него.